такъв случай протоколът се приема. Уважаеми госпожи и господа, на трибуната се намира делегация под ръководството на Клиф Стърн. Е, делегацията е от САЩ. Е, наред с Клиф Стърн има още седем негови колеги. Много сърдечно ви поздравявам тук в Европейския парламент госпожи и господа, от Конгреса на САЩ, които са при нас в рамките на диалога Европейски съюз, САЩ, трансатлантически диалог. Заседанията започват в Копенхаген в края на тази седмица, а тази вечер делегацията ще участва в заседание на Комисията по външни работи тук в Европейския парламент. Компетентните френски власти ме уведомиха, че с действие от 16 май господин Ерик Андрие ще замести а, а, кадри на мястото на Паскал